Ladies and gentlemen, dear colleagues. Госпожи и господа, уважаеми колеги. Ask you to be seated. Любезно ви моля да заемете местата си. Вече 5 и 5. Добре е да започнем заседанието. Добре дошли всички членове на комисията по външните работи, но и членовете на комисията по развитието. Тук председателят е на предния ред. Под комисията за правата на човека също е представена със своя председател. Две кратки съобщения в качеството ми на председател на комисията по външните работи. Разбира се, първо трябва да приемем дневния ред на днешното заседание. Двудневно заседание днес и утре. Нямате бележки, надявам се. И още. Първо съобщение на председателя бих искал да ви информирам, че вота за встъпване в междуинституционални отношения или преговори, така наречените триалози, по акта за развитие и международно сътрудничество и предприсъединителна помощ са насрочени за 18 октомври. Вотът ще бъде произведен непосредствено преди вота за наградите Сахаров в 15 часа. И мнозинството на членовете на нашата комисия, впрочем, и на Комисията за развитието, е необходимо. Решението се взема с мнозинство за встъпване в триалозите, така че моля колко се може повече от вас да присъстват за това гласуване. И второто съобщение и по-актуално от това здраве му кажи, бих искал да ви информирам, че председателят на парламента информира мен, че съгласно втори член, втора линея, седмо приложение от правилника на парламента, процедурата за назначаване на новопосочения кандидат-комисар Ласло Торчани е спряна – Процедурата е спряна, следователно утре няма да се състои предварително насроченото изслушване на кандидата. Не е определена следваща дата за това изслушване, но аз дадох на председателя да разбере, че би било добре е, то, то да се проведе на 14 октомври понеделник. Това е така или иначе ден за заседание на нашата комисия по външните работи. Това бе от моя страна на вниманието на колегите членове на Комисията по външните работи, тъй като те ме питат цял ден по телефона. По процедурен въпрос ли искате думата? Заповядайте. Благодаря, господин председател, член на Комисията по външните работи. Във връзка с изслушването, което е отложено, което няма да се състои така или иначе, Относно правилника е въпроса ми дали комисията ни днес не попада в крайно парадоксално положение, именно да не е в състояние да излезе с политическо становище, след като комисията по правните въпроси, която поначало няма право да дава такова становище, иземва правомощия на нашата комисия решението, което трябваше да вземе въпросната комисия е, по правните въпроси, бе за наличието на конфликт на интереси. И както изглежда, тази е, последната спомената комисия иземва е, обичайните правомощия на, на нашата комисия и съответно правото ни да изслушаме въпросния кандидат комисар. Да, разбирам ви, вземам за сведение казаното от вас, но ние не сме в състояние да го обсъждаме. Комисията по управните въпроси е взела решението си с мнозинство и председателят просто ме уведоми, че изслушването е отменено толкова. На следващ етап, вероятно, и ще може да обсъдим какво се е случило в Комисията по правните въпроси. Сега обаче не сме в състояние да го направим. Много съжалявам. Това бяха съобщенията на председателя. Сега можем да пристъпим към смесеното заседание с нашите приятели от Комисията за развитието и подкомисията за правата на човека. Добре дошли на всички на това смесено заседание. Ще изслушаме е, представенията на кандидатурите за удостояване с тази годишната награда за свобода на мисълта Сахаров, за новоизбраните членове на парламента, пояснявам, че с тази награда отбелязваме приноса на изключителни личности, борещи се за свобода и права на човека навсякъде по света. Е, всички кандидати е, са дали своя осезаем принос, е, дали са вдъхновяващ пример. С това започва процедурата. Днес ще изслушаме описание на кандидатите, кандидати излъчени от политическите групи. Комисиите ще гласуват по списъка на следващото си заседание, вторник, 8 октомври, и ще препратят вече окончателния списък от трима кандидати на председателския съвет, който ще вземе решение и ще обяви своето решение на 24 октомври в Страсбург. Наградата Сахаров вероятно е най-видимия аспект е, от работата на Европейския парламент, защита на правата на човека по света, но не и единствения. Европейският парламент допринася за политиката на Съюза, осъществява контрол върху работата на други европейски институции и по свой почин утвърждава и отстоява правата на човек. Чрез бюджетните си правомощия парламентът е, казва своята дума също за защита на правата на човека по линия на разпределението на бюджетните кредити. Е, също така е, работим за приемането на действащи европейски актове и програми в това отношение. Вземаме предвид състоянието на правата на човека по повод на търговски отношения, отношения за сътрудничество и развитие с трети страни. Наблюдаваме положението в много страни, обсъждаме това положение, приемаме резолюции и се надяваме по този начин да влияем. Подкрепали сме е, до, до сега е, Денис Мукеге, Надя, Раиф Падауи, Олег Сенцов. По-рано този месец с удоволствие посрещнахме новината, че господин Сенцов е бил освободен. Давам сега думата на Томас Тобе, заместник председател, е, тук в случая на нашето заседание, председател на Комисията по развитие, който ще ни запознае с кандидатурите. Uh, Sakharov meeting, uh, and I think uh, I think we all should be very part, uh, very proud to be part of this. Uh, е, за мен е голяма радост, колеги. Наградата Сахаров не, не, не е просто е, е една традиционна церемония за нас. Всяка година тя е възможност да разпространим широко приноса на правозащитници навсякъде по света. Задава се една рамка, един контекст, в който ние, Европейският парламент, да отдадем дължимото на изключителния принос на тези хора в защита на правата на човека и демокрацията, да им отправим благодарност за проверената храброст и привързаност. Представенето на петимата кандидати ще стане по азбучен ред. За подробни справки е, моля да прегледате приложената брошура в вашите материали. Да видим сега кои са кандидатите. Напомням на всички ви, че на представяне, за представяне сме определили не повече от 10 минути. Е, нека нашия председател не прибегне до чукчето си, за да ни напомня за това. Наистина нямаме време нека се, все пак да можем и да обсъдим кандидатурите. Сега бих искал да дам. Да започнем с, с първата кандидатура. Тя е на Мариел Франко Клодели Силва до Сантос и Вощра Уни, е, които са правозащитници и защитници на околната среда. Е, тяхта кандидатура е, е излъчена от социалисти и демократи и Обединена левица. Ще започнем с кратък видеоматериал и изложение от колегата Сантос от социалисти и демократи и колегата Матиас от Обединената левица. Кратък видеоматериал, стискайте палци да тръгне. thank you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 Да чуем сега госпожа Исабел Сантос от СНД. Благодаря. На португалски ще направя своето изложение, а и, а и кандидатите са португалоязични. От имата на социалистите и демократите искам да представя кандидатурата на Мариел Франко, Вожда Траони и Клоделис Силва до Сантос. Езикът, който обединява тези лица, е португалският. Това е гласът на правата на човека и опазване на околната среда в Бразилия и най-вече по течението на река Амазонка. Ротим Метотире, това е името на вожда. Той е изключително е, интересен, известен е по цял свят. Той е от е, едно местно население, наречено Каяпо. Това е в южната част на реката, по течението на реката Амазонка. От 4 десетилетия той се опитва да опази Амазонската гора, където е роден. Започна различни инициативи, за да опази гората, рискува живота си, за да опази това наследство за цялата планета. Следващият е Клодели Силва де Сантос, една изключителна жена, която започва да работи след като убива убит нейния брат, които също се борят срещу обезлесяването и сечта на Амазонската гора. Над 1500 човека са убити от 2000 до 2017 година за това, че се опитват да опазят гората и водите. Немислимо е да се случват такива неща днес и да умират хора за околната среда. Мариел Франко, родена е 79-та година и бива убита през март месец изключителна бразилска феминистка, сериозен критик на насилието от страна на полицията и убийствата. Била е в управата на Рио де Жанейро, където постоянно работи за да опази правата на жените на общността ЛГБТИ. 2018 година се прибира след своя реч и тя и нейния шофьор биват убити. Двама убийци е, се появяват е, с мотоциклет. Биват арестувани две лица е, за това убийство и около 420 човека, които са част от общността ЛГБТИ вече са намерили своята смърт през 2018 година, като държавата е изпълнена с заплахи, преследване на активисти от тази общност. Бразилия е страната, в която се извършат най-много убийства сред различните племена и селските райони. Особено 2017 година визирам. По течението на река Амазонка също там биват постоянно убивани хора, които защитават околната среда и водите. Различните асоциации твърдят, че данните, които се подават, са много ниски. Те не отговарят на истината. 160 човека само тази година са били убити според някои неправителствени организации. Продължават да се извършват атентати от страна на дружества, които имат економически интерес и които а, изсичат гората, а, преследвайки печалбата. Това са безотговорни предприятия, които убиват или поне поръчват убийствата на тези лица. Несравнимо е нивото на безнаказаност в тази страна. Трябва да защитим правата на човека. Наградата Сахаров, според нас, трябва да се даде на тези три лица, защото това означава, че сме за правозащитниците, за защитата на природата. И това е част от политическата ни програма. Госпожа Матиас. Живее в ужасяващи времена Бразилия, защото там вече няма свобода на мисълта. Години наред забелязваме това в тази страна и затова предлагаме тези три лица, които защитават правата на човека в тази страна. В този момент наистина има много тревожни данни от Бразилия и затова е нужно да се говори точно днес за Бразилия, за Амазонка, за всичко, което се случва по течението на тази ръка, особено когато говорим за климатичните изменения. Президентът Болсонаро като че ли не обръща никакво внимание на околната среда и не иска да защити нашата планета. Трябва да защитим Амазонка и особено местното население и племената, които гарантират биоразнообразието. Това е първата ни задача, за да оставим една планета на едните поколения. Трябва да сложим край на политическия натиск, на убийствата какво се случи. Бе изгонена Дилма Русев, продължава натиск от страна на президента върху всички политически партии. Искаме да няма глобална световна търговия, която да пренебрегва околната среда. Европейските производители при една такава напълно свободна и безпрепятствена търговия ще бъдат поставени на колене. Трябва да защитим своите принципи. Всички, които защитават свободата и околната среда, трябва да бъдат защитени от нас. Говоря за Мариел Франко, вожда Раони и Клодели Силва до Сантос. Те защитават жените, живеещите в бразилските гета фавела и особено Мариел Франко, която е родена в фавелите. Тя е била и част от общинските съветници на Рио де Жанейро. И това е за периода 2016-2018 година. Тя постоянно критикува полицията, убийствата, абсолютно безнаказаните убийства в своята страна. Две седмици преди да бъде убита, Мариел Франко пък е била номинирана за наградата, за награда, която се дава на защитници правата на жените. Но нейните убийци остават на свобода. Независимо от а, тези действия и от случващото се, а, процесът все още не е завършил. Клоделис Силва до Сантос е от традиционна общност. Тя е известна с позицията си, която защитява така наречените кампусинос в горната част на страната и в щата Паре, където има много хора, които не могат да упражняват правата си. Брат е убит, както и друга нейна близка. Те са убити през 2011 година. От убийството на нейните близки тя решава да превърне местната си борба в национална борба. Сътрудничество си с Организацията Frontline Defenders и организира конференция в страната за защита на горите. Вождат Рони също е емблематична фигура в битката. Той е вожд на племето Каяпо. Това е едно местно племе в Бразилия той се опитва да опази Амазонската гора и реката. На цял свят го познава. От 80-та година защитава правата на местното население, околната среда и така нататък. Работи по цял свят, обръща по този начин внимание на изчезването на милиони квадратни метри паркове в Бразилия. Той бе тук и в Европа и каза, че бразилското правителство всъщност заплашва съществуването на различни племена, защото Болсинаро иска да прогони тези племена. Смятаме, че тези три кандидатури са изключително важни и те представляват същността на наградата Сахаров. Това са хора, които защитават свободата на мисълта. Но мисля, че убийството на тези хора не означава, че техния глас бе спрян, не означава, че ние ще говорим за това. А, благодаря ви. Това беше първата кандидатура. Да видим сега втората кандидатура на Алексейл Навални. Кандидатурата е излъчена от НП. Ще започнем с видеоматериала.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 Thank you. Now I give the floor. Благодаря. Госпожа Сандра Калниете да представи кандидатурата. Благодаря, уважаеми госпожи и господа депутати. Групата на Европейската народна партия излъча кандидатурата на Алексей Навални, руски политически активист, за удостояване с наградата Сахаров за свобода на мисълта. Ние сме убедени в това, че удостояването на Алексей Навални с тази награда би е, имало голямо значение за политическия живот в Русия, за по-нататъчната борба за демокрация и правата на човек. Дългогодишната политическа дейност на Навални и широката обществена подкрепа за него, независимо от гоненията, на които е подложен той лично, неговите близки, поддръжници и колеги, е свидетелство за привързаност към ценностите, свързани с наградата Сахаров. Навални се ползва с вътрешно и международно признание като най-стъкнатия лидер на действителната опозиция в Русия. От 2008 година насам Навални активно се бори срещу корупцията и злоупотребите в държавната администрация, в контролираните от държавата фирми. Той е основател на Фундацията за борба с корупцията през 2011 година, която провежда задълбочени разследвания и изобличава корупцията и непотизма. неговия канал в YouTube има повече от 3 милиона абонати, е един от най-популярните в Русия. През 2013 година Навални се кандидатира за кмет на Москва и се нарежда на второ място. От тогава насам е подложен на непрекъснат натиск от властите и е възпрепятстван да се кандидатира в местни парламентарни и президентски избори в страната. Близо 300 дена е, е лежал в затвора от 2011 година, неколкократно за, за, за кратки периоди е, потвърдения е, в административни нарушения, свързани с уредбата на обществените протести. През 2019 година той е отново възпрепятстван да се включи в местните избори. По повод на протестите са задържани повече от 3000 души но благодарение на тактическото гласуване, организирано от Навални при последните избори на 8 септември, кандидатите, с които се противопоставят успешно на един на Русия, президентската партия, се представят особено успешно и тази партия на Путин губи близо една трета от местата си в Градския съвет на Москва. Уважаеми колеги, приканваме и да подкрепите тази кандидатура за наградата Сахаров и с подкрепата си да отправите категоричен сигнал на вниманието на гражданското общество в Русия, в смисъл, че ние, Европейският парламент, се вслушваме в гласа на младите поколения в Русия, които се стремят към промяна, към альтернатива на сега действащия а, руски режим. А, благодаря. Господин Галер има думата. Well, colleagues, um... Скъпи колеги, действително Русия е нашият най-голям съсед на изток. Постоянно предизвикателство. И според мен единственият начин да постигнем промяна в тази страна, да подкрепим поддръжниците на демократичното общество там, е да подкрепим тяхната борба, да подкрепим и гражданското общество. Когато създадохме наградата Сахаров през 1988 година и дадохме името на Руснак, но никога Руснак не е получавал тази награда. И за съжаление, Носителите, е, носителят на наградата евентуално ще дойде от страна, която толкова много подтиска свободата на словото, но е, това се налага, защото в момента има сериозни преследвания срещу основните права там и ние имаме и е, проблеми с външните си взаимоотношения. Трябва да намерим начин да насърчим руското общество да може да изявява своите е, желания и стремежи, да търси един нормален живот, едно реалистично положение в страната, да търсиме тези активисти, които са известни, които е, оповестяват какво се случва там. И съответно в тези наши усилия ние Считаме, че Алексей Навални е именно една такава личност, чиято дейност показва, че той може да канализира желанията на все по-голяма част от руското общество. Това е и начин да доближим Русия до нас, да направим нещо и за нейните съседи, които се страхуват от нея за да можем да търсим и повече демокрация и плурализъм в Русия, е редно да подкрепим Алексей Навални. Ние за това а, го издигаме като кандидат за наградата Сахаров. Благодаря, благодаря, че а, спазихте и вашето време. Сега третата кандидатура, кенийски студенти, наречени възстановителите,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 Thank you. Now I give the floor to Mrs. Asita Благодаря. Госпожа Канко има думата да представи кандидатурата. Много ви благодаря. Това, което искам да кажа за тази кандидатура е да се присъедините към мен, е, да сме тези, които се отзовават, когато малките момичета викат за помощ. Нека да работим за инициативи в Кения и по целия свят, за да можем дори да предотвратим техния плач. Когато аз бях обрязана, никой не дойде и това, от това ме заболя най-много. А сега вече имаме избор. Седем момичета на минута. 500 000 жертви, живеещи в Европа. И тези хора трябва да намерят собственото си достоинство отново. Всеки ден, всеки ден това се случва на други. Затова трябва да си зададем въпроса как можем да помогнем. Когато е, те обрежат по този начин, ти не само губиш е, една от най-интимните части на тялото си, от себе си, но губиш и нещо, което никога не можеш да възстановиш. А именно мисълта какво щеше да е твоето тяло, какво ще, какъв щеше да е твоя живот, ако това не се беше случило. Губиш и родителите си, как може да им се доверяваш, след като те позволяват това да се случи. Не можеш да кажеш и на никого заради табутата. И е, това, което ни липсва, е липсата на инициатива – и възможността да се чувстваш потикнат от случилото се, да обсъдиш, да разговаряш, да не се чувстваш предаден. Вярвайте ми, повече от 20 години минаха преди да успея да кажа каквото и да било на някого. Затова нека да подкрепим тези момичета. Това не е просто подкрепа. Това е подкрепа за хората, които да се освободят против тези, които нищо не правят, за тези, които са готови да направят нещо за себе си. В Африка има положителни практики и те могат да се използват и другаде, и не само за този вид насилие, но и за други видове. А пък, когато а, се връчи наградата Сахаров, какво се случва? Щастливи сме и нищо не правим повече. Или решаваме да работим заедно в парламента, независимо от коя политическа група сме. И това, което бих искала да направя с кандидатурата на реставраторите, е от една страна да им помогнем но и да продължим с работата си тук в парламента в помощ на тези момичета. И не става дума, че кандидатурата излиза от е, ЕКРЕ. Тук не става дума за политика. Когато едно петгодишно момиче, както бях аз, плаче за помощ, никой не се отзовава, те чакат някого. Няма значение политиката. Благодаря. Благодаря. Това беше третата кандидатура. Четвъртата е на Илхам Турхти. Кандидатурата е издигната от групата Обнови Европа. Изреждат се съответните имена, плюс 58 души. Господин Илхан Кючук, господин Бениан и господин Бютикофър.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 我唯一的牵挂就是母亲和孩子嘛。Thank you. Now I give uh, the благодаря. Сега думата има господин Кючук. Заповядайте. Благодаря, скъпи колеги. За съжаление, е, случаите с е, активистите на човешките права показват колко много Китай нарушава основните човешки права, включително на малцинствата. Китайските е, власти се обръщат срещу уйгурите, които са национално малцинство от мюсулманско вероисповедание. Там вече се създават и концентрационни лагери. Наясно сме, че те съществуват. и горите биват измъчвани там. Хората, които са затворени заради инакомислие, биват подлагани на операции, за да им се вземат органите. Ние заедно с други политически е, групи е, решихме да издигнем кандидатурата на професор Илхам Тохти за наградата Сахаров. Той, освен че е много известен е, научен деятел, защитава правата на младсинствата и започна да бъде обект на преследване именно заради това – има обвинения срещу него в сепаратизъм, изпратене в затвора в 2014 година. Един милион уйгури, уйгури са в тези е, лагери за преобучение. Ние трябва да покажем, че не забравяме за тях. Ще е, продължаваме да се застъпваме за правата на е, тези хора, чието глас не се чува. Направихме го 2016, ще го направим и сега. Господин Банян има думата. Благодаря. Илхан Тохти от две десетилетия работи за разбирателство и диалог между китайците и уйгурите. Той не е за разделяне. Той е представител на новото поколение писатели, които използват социалните медии, за да разпространяват идеите си, но те са застрашени. В тази страна не съществува свобода на словото е на доживотен затвор 2014 година. Жена му и децата му не са го виждали от две години, и не получават никаква информация за състоянието му. Това в никоя демокрация не може да се случи. Репресиите от китайското правителство към подобни, към уйгурите е безпредседентно в последните години. Над 1 милион са произволно задържани в лагери. Карат ги да се откажат от националната си идентичност, да декларират преданост към китайското правителство. Изключително важно е да обърнем внимание на личността на Елхам Тухти, защото той се занимава с проблеми, свързани с обществото в целия свят а, с а, държавно насилие над а, младсинствата, на мирния протест. За неговата а, работа той е, вече носи не една награда, бил е издиган като кандидат за наградата Сахаров и в един предходен момент, а положението на уйгурите от тогава насам все повече се влушава. Затова ви призовавам да подкрепите неговата кандидатура. Благодаря, господин Бютиков, има думата. Благодаря. Наградата за свобода на мисълта се връчва на изключителни личности, които се борят за тази свобода по целия свят. Господин Тохти а, е, прави именно това, като той се стреми неговия про- протест да е приобщаващ и мирен. Той се опитва да работи с малцинства, така че те да признават предизвикателствата, пред които са изправени и да търсят диалог. Работи в университетски среди за спазване на човешките права. Ако връчим наградата на господин Тохти, това ще е сигнал че мирният протест е и символ на мирно общество и е, че е, човешките права трябва да се спазват от целия свят. И ако мога така да коментирам още нещо с горчивина, уйгурите се преследват от най-страшната полицейска държава в момента. И ако Европейския поли... Е, парламент не се застъпи за тях, кой би могъл? Нека да застанем зад една личност, която е символ на едни мирни амбиции за този народ. Благодаря. Това е четвъртата кандидатура, петата и е, последна. Жан Вилис и Мариел Франко от Зелените. Започваме първо с кратко видео. Is this supposed to be sound too, or?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 Благодаря, давам думата на колегата Хана Нюман. Мария Франко е била на 11 години, когато се е наложило да продава на улицата различни предмети, за да завърши училище. Завършила училище, учила в университет и продължила да говори в защита правата на другите, които живеят в бразилските гита, наречени фавела. Става градски съветник в Рио е била изпълнена правена пред огромна хомофобия и постоянни заплахи. На 14 март 2018 година тя и нейният шофьор са простреляни. За мен е, тя всъщност е, е символ на многообразието в Бразилия. Тя е афролатина. Тя е открит, е, открита в своите сексуални предпочитания. Тя е била само на 39, когато бива убита. Това е само 4 години повече от възрастта, на която а, сега съм аз. Жан Вилис е жив, но трябваше да избяга от страната. Видяхте в Джин, той е първият политик, който ясно заявява, че е гей и е избран а, в парламента. Той също се бори за правата на общността лъгбата и в Бразилия. Заради неговата работа той също бива заплашван многократно с смърт. Последните години е можел да излиза от дома си само за обиколен от бодигардове. Е, за него това е един мобилен затвор, поне така казва на един от журналистите. Всичко това се дължи единствено и само защото защитава правата на мълцинствата в Бразилия, защото е смел в думите си и не мълчи. Той никога не е искал да напуска страната, но тази година излезе е, извън нея. Онези, които живеят извън страната си в изгнание, много добре знаят колко тежък е този живот. В Бразилия еднополовите двойки могат да се женят, могат да осиновяват деца, но това по никакъв начин не ги опазва и не опазва правата им от нападения и жестокост, дори от думите на президента. Там има най-високото ниво на убийства сред тази група. В 2007 година над 380 човека са били убити само за това какви са, кои са и каква е сексуалната им ориентация. Следователно, битката на Мариел и Джин е, представлява битката на всички, които се борят срещу расизма, които се борят за възможност за развитие в обществото и които са против дискриминацията и насилието срещу общността ЛГБТИ. Не само в Бразилия, но навсякъде. Общността ЛГБТИ е изправена пред преследване, пред насилие – 72 са държавите по света, където хомосексуалността все още е престъпление. искам да кажа нещо съвсем ясно. Мариел Франко и Джин Вили са политици. Те правеха точно това, което правим ние тук. Борят се срещу дискриминацията, защитават правата на своите избиратели, борили са се за това към тях да се отнасят с достоинство. Но Мариел вече е мъртва, а Джин Вилис е в изгнание – изгнание, в която той още е обект на фалшиви новини и дезинформация. Това не може да бъде нещо, което да приемем. Групата на Зелената и 43 отделни депутати номинират тези две лица, Джин Уилис и Мариел Франко, за наградата Сахаров тази година, защото смятаме, че техният глас трябва да бъде чут. Защото смятаме, че трябва да бъдат защитени, тяхната битка трябва да бъде защитена и ние трябва като парламент да ги подкрепим. Правата на общността ЛГБТИ са човешки права. Затова смятаме, че е дошло времето наградата Сахаров да се връчи на хора, които представляват общността ЛГБТИ и които се борят за равноправие. Такива бяха Мариел Франко и Жан Вилис. Благодаря. Uh, и аз ви благодаря. Сега давам думата на госпожа Арена, която ще води кратки обмен на становища. Сега можете да говорите. Надявам се да вдигнете, ако искате, думата. Само няколко човека записах. До 8.30 трябва да работим, затова ще ви помоля да бъдем кратки, за да може да дадем думата на всички колеги, които искат да се изкажат. Заповядайте. всеки един от кандидатите, който бе представен от различните колеги, заслужава и то очевидно да получи наградата Сахаров. Всеки един от тях го защита, по, заслужава тази награда и той я заслужава десетки, стотици пъти. Но като погледнем какво се случва по света, можем да видим, че днес най-голямата диктатура, най-могъщата диктатура най-технологично напредналата, най-модерната, е най-ужасяващата и унази, която най-ясно представя каква ще бъде диктатурата в бъдеще, е режимът в Китай. Този режим е изключително могъщ в международен план. Тяхната економика е доста силна и тя плаши. Не критикувам в случая, просто констатирам факти, тъй като тя сплашва голямата част от правителствата по света. Чухме преди малко от колегите, но кой може наистина свободно, и повтарям свободно, да изрази своето мнение по репресиите в Китай? не само срещу уйгурите, но и срещу всички представители на опозицията. Всички демократи в страната. Отговорът е ясен тук. Това сме ние. Този парламент. Единствената институция, която би могла да се радва на пълната свобода да изрази своето становище за отсъствието на каквато и да е свобода в Китай. Ако не го направим тази година, годината, в която биват преследвани години наред всъщност уйгурите, ще скрешим Това е наша задача, това е наше задължение. Ние можем да бъдем онези, които да ги подкрепят. Благодаря. И аз ви благодаря. Сега ще дам думата на следващия оратор. Извинявам се, че не произнасям добре имената. Дали съм аз? Да, като че ли на мен дадохте думата. Благодаря. Бих искала всички да получат тази награда. Беше много интересно. Чухме за изключително смели хора, но трябва да изберем един от тях. Ще започна със собствения си живот. Преди повече от 30 години в Литва ние се събрахме, за да поискаме свобода от Съветския съюз. Искахме да срутим тоталитарния режим, да се измъкнем от Кремил, Кремъл и да свалим а, комунистическия режим. Като активистка много добре си изпълням колко важно бе за нас да чуваме подкрепа. Всяко едно послание на подкрепа наистина ни държеше на крака. Днес политическата от опозиция, политическата опозиция в Русия има нужда да вярва в Конституцията на Руската федерация. Свобода на мислите, свободни и честни избори защитавайки основните си права днес, независимо от хвърлянето в затвора, претърсванията, обиските, така нататък, те продължават напред. Нужна е една Русия, която да зачита своите граждани. Сега Европейският парламент може ясно да покаже, че разбира и че подкрепя исканията на гражданското общество. Това можем да направим, като дадем тази награда на Алексей Навални. Така ще изпратим ясно послание на руския народ, на опозицията, че ние също вярваме, че Русия може да бъде по-демократична, по-прозрачна, една държава по европейски модел че надеждата все още е жива. Аз имам една мечта, а тя е, че може да има демократична Русия. Може би няма да съм е, жива да го доживея, но не бива да се отказваме от мечтите си за демократична Русия и нейния европейски начин на живот. Благодаря. Мерси, мадам Благодаря. Съм жена, съм майка – Бях много развълнувана от представянето на възстановителите, които ни припомнят ужасяващото женско обрязване, което ежедневие е в Африка. наистина съм впечатлена от тази организация ICAT, която работи за цяла Африка. Европа също е засегната от тази практика. Едно от е, небреотата казват, е, че е, всяка шеста жена е в риск да бъде обрязана. Трябва да се водят просветни кампании и вече, например, в университета в Ковентри 2015 година бе разработена такава програма. Групата на идентичност и демокрация ще гласува за тези жени. Благодаря. Господин Юрданов. Е, благодаря. Е, аз подкрепям кандидатурата на Алексей Навални, е, защото съм убеден, че точно тази кандидатура и наградата за Навални ще бъде и нашето европейско най-ефективно послание – към гражданите на Русия. И ще има най-силно отражение в цялото руско общество, а бих казал и в нашите общества на Европейския съюз, където, за съжаление, все още има много хора, които не разбират достатъчно силно и дълбоко опасностите от днешния режим в Русия в Кремъл, в Москва. А, нека не забравяме, че Русия е държавата, която води ежедневно от години хибридна война срещу нас, срещу Европейския съюз, срещу нашите ценности, срещу свободата, демокрацията, свободата на словото, гражданските права и прочи. Вярно е, че има много защитници по света на човешките и гражданските права – и сред кандидатите са точно такива личности. Алексей Навални обаче притежава едно качество още повече. Той не само защитава гражданските права и свободи, той сам е символ на свободно слово, на свободна мисъл и на възможност да формира огромно обществено мнение зад себе си. И както видяхме филма, който така краткото представяне показа зад него вече застават много, много хора. И мисля, че наш дълг е да отправим, както вече и се каза тук, много ясно послание към режима в Кремъл, че искаме Русия да се промени. И виждаме в лицето на Навални личност, която работи за, за тази цел защитава граждански права и сам е гражданин, който е, е, чертае едно по-добро бъдеще за, за Русия и нейния народ. Благодаря. Thank you. And the last one is... Uh, Благодаря. Следващият оратор. Ah, I'm sorry, I don't know. Oh, it works? Ah, to say very frankly, I, I... Честно казано, малко съм объркан. И като че ли не мога да избера сред тези кандидати, тъй като е, чисто морално или нравствено погледнато всеки един от тях заслужава. За всички очевидно, че Навални трябва да я вземе, той, както или пък активиста от Китай, от уйгурите. Но поемаме много висока отговорност и ако го направим, тогава като че ли няма да обърнем достатъчно внимание на героите от Африка или от Бразилия и не си представям как можем да направим такъв избор, защото това е жесток избор. Това не са наградите Оскар, не става дума за филми, за сценарии, за актриса или актьор в главна роля. Говорим за истински герои, за истински жертви и ние трябва да покажем на всички тези хора, че ги уважаваме и че помним това, което са направим, че ги подкрепяме или че против протестираме а, срещу нарушенията на техните права, срещу това, че са убивани и така нататък. Не знам какви са правилата на тази награда, но ако ни се позволи да дадем повече от една награда, трябва да дадем повече от една. Благодаря. Никой друг мисля, че не е поискал думата. И така, нека да приключим с този обмен на становище. Бернар също го каза преди малко. Мисля, че всички, които бяха представени индивидуално или групи от различните депутати, защитават правата на човека и плащат с живота си. За част от тях буквално, други са в затвора или пък продължават да се борят. И трябва да признаем тяхната работа за свободата на мисълта. Те са високо ангажирани. Това оказва силно въздействие върху живота им, не само върху техния, но тези, този на семейството им, на заобикалящите ги. И това защитаваме ние тук в Европейския парламент с тази награда. Тази награда всъщност признава защитата правата на човека. Това е основна ценност на нашия съюз. Искам да благодаря на всички онези, които излязоха с различните кандидатури. Нека да опиша процедурата от тук на сетне, за това как ще се развият нещата във времето също. И така следващият етап на процедурата ще бъде гласуване. Гласуване по трима кандидати. Това трябва да стане във вторник 8 октомври в Брюксел, съвместно заседание на АФЕТ и ДЕВЕ при закрити врата. Председателския съвет след това ще избере лауреата сред тези три кандидата, които ще останат. Лауреатът ще бъде поканен на обмен на мнение на съвместно застание на Афет, Деве и Друа, което ще се стои на 16 декември понеделник в Страсбург, като връчването на наградата ще е на 18 декември в 12 часа в Страсбург. Благодаря на всеки един от вас за работата и която ще продължи. Благодаря и приятна вечер!